Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, благодаря за дадената ми възможност накратко да очертая основните елементи на прегледа на економическото